Okay, doesn't matter. I can take this one. Uh, dear colleagues, ladies... Председателят. Уважаеми колеги, госпожи и господа, знаем много добре, че в момента приключва пленарното заседание. Може би ще приключи след около една-две минути, така че нека започнем веднага тъй като вече е 7 часа и 3 минути. Добре дошъл на господин комисаря и кандидат за член на комисията, господин Маро Шепчович. Добре дошъл на днешното, надявам се, последно за тази година изслушване. Okay. Um, uh, well, uh, uh, well, about two committees, Envy Днешното изслушване се провежда от две комисии. Комисията по промишленост и енергетика и Комисията по околна среда. Вероятно, предстои да провеждаме подобни съвместни заседания и в бъдеще, не само по повод на предстоящи изслушвания. Добре дошли на колегите от двете парламентарни комисии добре дошли и на представителите на общественото мнение в Европейския съюз, тъй като днешното изслушване е публично, то е достъпно за неправителствените организации и представителите на отделни отрасли в Европейския съюз и други. Нека припомня, че разискванията ще бъдат излъчвани на живо на страницата в интернет на Европейския парламент. Така че приветствам с добре дошли и нашите слушатели по интернет. Господин Шевчович, бе проведено вашето изслушване в качеството ви на кандидат-комисар за ресора транспорт и космическо пространство. В него участваше Комисията по промишленост и енергетика в качеството си на подпомагаща комисия. Както тази комисия, така и водещата комисия, комисията по транспорт, решиха, че господин Шевчович разполага с достатъчни квалификации, за да бъде член на комисията. С това дадохме положителен отговор на основния въпрос. Затова днес трябва да поставим акцента върху новия ви ресор. Предстои да ви бъде възложен ресорът заместник-председател и енергиен съюз. Комисията по промишленост и енергетика отговаря за енергийната политика и по-точно за вътрешния енергиен пазар, сигурността на енергийните доставки, енергийната ефективност, енергоспестяванията, развитието на альтернативни източници на енергия, до развиването на енергийните мрежи, създаването и до развиването на трансевропейски енергийни мрежи. Всички тези теми ще са сред приоритетите в рамките на следващия законодателен мандат. Членовете на Комисията по промишленост и енергетика са любопитни да чуят отговорите на господин Шевчович във връзка с многобройните предизвикателства в тези области. Всички вие, колеги, разполагате с предварително предоставени ви документи, а именно писмото, в което се описват задачите, които ще бъдат предоставени на заместник-председателя и комисаря за енергийния съюз. Разполагате също така с неговата автобиография, с декларацията му на финансови интереси, както и с писмените му отговори на поставените от нас въпроси. Комисията по правни въпроси проведе своето заседание едва днес, в 6 часа вечерта, преди час. Все още не сме получили писмото от Комисията по правни въпроси. Председателят се поправя. Всъщност току-що сме го получили. Ще ви го предоставим. Със сигурност ще разполагате с него до утре сутринта, когато ще се състои съседанието на нашите координатори, на което ще бъде направена оценка на изслушването. Разполагаме, с други думи, с всички необходими документи. Сега давам думата на колегата Лавия. Благодаря ви, колега Бузък. Аз също искам да поздравя с добре дошъл кандидат комисаря за енергийния съюз. Той е вземал различни позиции, е, е, възложени е му от словашкото правителство. Той беше първо представител на е, Словакия в Европейския парламент и така нататък, докато през 2010 година той е, пое поста заместник комисар в комисията Барон за отговаря за международните отношения. През май 2014 година той а, беше избран с най-много словашки гласове от тримата кандидати за Европейския парламент. Ресора, за който той е избран да отговаря, енергетиката е изключително важна. Негова задача ще бъде да координира работата на различните комисари, например комисаря по климата, но също така комисаря по морско дело и либарство. Тоест негова ще бъде задачата да движи напред нашата амбициозна климатична политика, зеления растеж и така нататък. Като вице-президент той ще има за задача да създаде един устойчив енергиен съюз. Един от приоритетите му ще бъде да а, а, и изработи единна позиция на Европейския съюз по отношение на а, климата а, и да се стигне до а, общо споразумение за климата. Кандидата за комисар ще отговаря и за зеления растеж. Той е, е, ще отговаря и за това Европа да стане водеща в рамките на възобновяемите енергийни източници и то до 2300 година. Друга област, в която той ще работи е реформата на пазара на е, въглерод е, и най-вече с търговията с е, емисии. Сигурен съм, че колегите ще зададат въпроси в тази връзка. Връщам думата на колегата Бузък, за да започне изслушването. Каква ще бъде структурата на нашето изслушване? По същия начин, както беше предишното, сигурно си спомняте но нека да ви напомня, кандидатът за вице-президент на комисията първо ще бъде поканен да произнесе уводни думи за около 13 минути, след което ще има думата за заключителни е, е, е, думи. след което ще имаме време за 41 въпроса от а, членове на Европейския а, а, парламент. А, Дебата ще протече е, на слотове от 3 минути е, за въпрос и 2 минути за, 5 минути за отговор. Първите въпроси ще бъдат зададени от представителите на политическите групи. Е, и следващите по правило 162.4. Е, приканвам всички да се съобразяват с е, времето, което им е отредено. 10 секунди повече ще могат да бъдат е, отпуснати за е, вице-президента и 5 секунди за всички членове. След като изтече това време, микрофона, за съжаление, ще ви бъде изключен. Е, ще получите знак, когато ви останат 10 думи, е, минути до края на времето за изказване. Е, тече превод на 22 езика. Моля ви да не говорите твърде бързо, защото ни е необходим добър превод на всичките 22 езика. Това са всичките ваши майчени езици. Може да говорите в този смисъл на вашия роден език. Господин вице-президент, кандидат за вице-президент, имате думата за встъпителни думи. Шонци, Сеньор президенте, онорабл парламентер. Да, да, продължат. Уважаеми господин председател, дами и господа, през 2010 господин Бузек с Жак Делор обявиха, трябва да променим начина по който произвеждаме и потребяваме енергия. Обедени сме, че Европа се нуждае от по-солидна обща енергийна политика. Избраният председател Юнкер визира това, когато каза, че се нуждаем от по-устойчив съюз от гледна точка на енергетиката за да имаме и една новаторска политика за климатичните изменения. В писмото с мандата, който ми предостави, ако разбира се получа вашето одобрение, аз трябва да провеждам и координирам политиките, за да се реализира визията. За мен е чест, че ми е възложена тази задача. Енергийната политика и политиката за климатичните изменения през изминалите няколко години са основен политически приоритет в Европа. Пред Европа има енергийни предизвикателства. Трябва да осигурим енергийната си сигурност в контекста на кризата Русия и Украина. Трябва да се борим и с климатичните изменения в хода на предстоящите преговори на срещата на върха в Париж. Уважаеми е, колеги, е, Изминаха 25 е, години от падането на желязната завеса и 10 години от е, присъединяването ни към е, Европейския съюз. Усещат се все още разликите, не достигат стратегически връзки, не достигат връзки между инфраструктурата. Разширяването и изграждането на тази инфраструктура вследствие на събитията през последните 10 години се превърне в един от най-важните е, стратегически приоритети на Европа, свързани и с сигурността. Ще ви уверя, е, че разбирам този приоритет и ще се отнеса много отговорно към него. Уважаеми господа председатели на комисии, уважаеми е, е членове на Европейския парламент. И аз като вас участвах в предизборната борба за Европейския парламент и участвах в предизборната борба. По време на предизборната е, борба това а, гражданите многократно ми казваха, че трябва да се занимаваме с такива въпроси, които да повлияят директно върху живота в Европа, за да може гражданите да не се страхуват за работните си места, за да има чувството, че сме а, преодоляли най-лошите години от кризата и сме извлекли нашите а, Никога няма да забравя зимата на 2009 година, когато Словакия буквално потъна в мрак. За повече от две седмици економиката бе парализирана, бяха закрити производствени мощности, доставки на енергия бяха извършвани само към домакинствата и болниците. Много добре знаете, че Словакия не бе единствената държава в подобна ситуация. Обеден съм, че без същинска европейска солидарност, без почти незабавна европейска помощ, последиците щяха да са ужасяващи. Наш дълг е да направим така, че гражданите ни да не се озоват отново в подобна ситуация. Важно е, че си излякохме полуки от тази криза. Както показаха неодавнашните тестове за оценка на риска в газовия сектор, ние сме много по-добре подготвени от когато и да било. Можем да помогнем на Украина чрез реверсивен поток от Словакия, Полша и Унгария. И това е добре, тъй като Русия все повече се възползва от доставките на газ като инструмент за оказване на натиск, като политическо оръжие срещу Украина и държавите, които искат да й помогнат. Това е абсолютно неприемливо. Ако получа вашата подкрепа, ще работя за решаването на проблема с енергийната сигурност, като му отделям колкото се може повече внимание и отчитам и общоевропейските интереси. Тестовете за оценка на риска показват, че отрицателните последици от прекъсването на доставките на газ могат да бъдат смягчени, ако държавите работят заедно, вместо да прилагат чисто национални подходи. Явно е назрял моментът за създаването на Европейски енергиен съюз. На унези, които са скептични във връзка с това стратегическо решение, мога да кажа следното. Преди 70 години Обединена Европа бе нищо по... не бе нищо повече от мечта. Бе невъзможно да се пресече границата между Словакия и Австрия. Смяташе се за напълно нереалистично създаването на обща валута и на банков съюз. Но както казва Нелсън Мандела, нещо винаги изглежда невъзможно преди да се превърне в реалност. Как следва да изградим нов европейски енергиен съюз? Искам да работя съвместно с вас за постигането на тази цел, като се опирам върху пет стълба. Първият – сигурност, солидарност и доверие. Европейският съюз е голям енергиен пазар с половин милиард потребители. Европейският съюз внася 53% от енергията си, което му струва 400 милиарда евро годишно. Ние сме най-големият потребител на енергия в света, но Държим ли се подобаващо? Възползваме ли се от въздействието си в международен мащаб? Можем ли да настояваме за по-справедливи цени и по-уравновесени условия на пазара? Определено не. Време е за по-убедителни дипломатични действия от страна на Европейския съюз в областта на енергетиката. Интересите ни трябва да са сред основните ни приоритети във външната политика и търговската ни политика. По-добро координиране на енергийните политики е необходимост, тъй като трябва да устояваме на натиск от трети страни. Аз съм за европейски разисквания, от които да проистече консенсус във връзка с предоставянето на мандат на Европейската комисия да преговаря по международни споразумения от името на Европейския съюз с трети страни. Създаването на Европейския съюз означава и по-тясно сътрудничество с съседни на Европейския съюз държави, така че по-добре да се интегрират техните пазари. Във връзка с това е много важна енергийната общност. Трябва да проучим и възможностите за съвместно закупуване на газ. Разбира се, трябва да съблюдаваме правилата за конкуренцията и правилата на СТО. Можем да се възползваме по-убедително от аргумента с 400 милиарда разходи. Същинската координация означава, че нито една държава членка не може да променя енергийната си система без предварително да се допита до своите партньори и да анализира потенциалните последици за техните системи. Друг важен елемент е диверсифицирането на доставките, що се отнася до трасетата и енергийните доставчици. Трябва активно да работим за изграждането на Южния коридор. Трябва да доразвием сътрудничеството си с Норвегия да насърчим реализирането на проекта за разпределителен газопровод в Средиземноморието, да доразвием и сътрудничеството си с Алжир. Вторият стълб ще се основава на един конкурентоспособен и окончателно изграден вътрешен пазар. Един окончателно изграден вътрешен пазар ще е в основата на новия Европейски енергиен съюз. За тази цел се изисква увеличаване на трансграничния поток, по-активно регионално сътрудничество и повече взаимовръзки между отделните енергийни системи. Трябва да се усъвършенства европейското законодателство. Трябва също така да се запази конкурентоспособността на европейската промишленост и да се гарантират достъпни цени на енергията за домакинствата, най-вече за най-уязвимите. Трябва да се изгради подходяща енергийна инфраструктура. Следва да се захранват веи в мрежата, както и да се премахнат енергийните острови. Структурните фондове, механизма за свързване на Европа, съвместните инвестиции и предложеният от Юнкер инвестиционен пакет могат да допринесат за финансирането на тези проекти. Намаляване на потреблението, за да упражняваме контрол върху енергийните си разходи и да увеличим енергийната сигурност, ще трябва да намалим потреблението на енергия. Енергийната ефективност трябва да се разглежда като първия източник на енергия. Най-чистият мегаватт е Стестеният такъв. Трябва значително да се увеличи енергийната ефективност през периода след 2020 година. Повишаването на енергийната ефективност не само ще увеличи енергийната сигурност, то ще насърчи и конкурентоспособността на европейската промишленост. Сред нашите приоритети, както каза и новоизбраният ни председател, трябва да са сградният фонд, транспортът и стоките и изделията. Следващият стълб свеждане до нула на въглеродните емисии от енергийния ни баланс. Искам да допринеса за успешното намаляване на емисиите на парникови газове. Искам Европейският съюз да се нареди сред първите в света страни в областта на ВЕИ. Още през 2012 година Европейският съюз вече бе инсталирал около 44% от световните мощности за производство на електричество от ВЕИ. Водещи сме в областта на технологиите, в областта на ВЕИ трябва в тази област да създадем 44 извинете, милиона така наречени зелени работни места. В международно равнище трябва да работим за постигането на ефикасно международно споразумение за климата в края на 2015 година в Париж. Европейският съюз вече отдавна е в основата на преговорите на ниво ООН. Това трябва да продължи да е така научно-изследователска дейност и новаторство. Това е следващият стълб, който е от особено голямо значение, още повече като се има предвид, че Европейският съюз трябва да полага по-активни усилия за пускането на пазара на нови, високоефективни, нискоразходни и нисковъглеродни енергийни технологии. Новите технологии и решения са от особено голямо значение за постигането на целите ни за периода до 2030 година. Това са петте градивни елемента, въз основа на които според мен ще можем да създадем един устойчив енергиен съюз, съчетан с насочена към бъдещето политика в областта на климата. Действията в областта на климата и енергийният съюз са взаимосвързани. Убеден съм, че един интегриран подход ще даде възможност на Съюза да се възползва от екологичните и економическите ползи както и от потенциала за разкриване на зелени работни места. Господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, преди две седмици бях изслушан в качеството ми на кандидат за ресорът транспорт и космическо пространство. Днес ще направя всичко възможно, за да спечеля вашата подкрепа като кандидат за новия ресор, който ми бе възложен миналия приятел. Няма да претендирам, че съм се превърнал в експерт в областта на енергетиката за една нощ, но направих всичко възможно, за да се подготвя за това изслушване. Ако ми предоставите подкрепа, ще направя всичко възможно за изграждането на Европейския енергиен съюз за изграждането му съвместно с вас. Можем да постигнем немалко през следващите 5 години. Вярвам, че всички ние дължим на гражданите си реализирането на визията за създаването на Европейския енергиен съюз. Um, Благодаря ви за изказването. А сега първата част въпроси и отговори от името на политическите групи господин Кришияни Карич от името на НП. Благодаря ви, господин Шефкович. Всички си даваме сметка какво означава човек да научи нов ресор за 5 дни. Всички в залата разбират вашето положение. Искам да ви попитам за сигурността на доставките. Както казахте, ние сме силно зависими от енергийния внос над милиард евро днес. Сектора на газа е много предизвикателен, защото за разлика от нефта много трудно е да се прехвърлят е, терминали. И в сектора на газа имаме силна и растяща зависимост на доставките от Русия. И вие самият казахте, че положението е трудно и Украина се използва като оръжие при доставките на газ. Два въпроса. Като комисар ще подкрепите ли Южен поток? този проект за газопровод, с който ще се увеличи зависимостта на Европейския съюз към Русия? И на второ място, как предлагате да се намали енергийната независимост от Русия и да се увеличи като цяло сигурността на доставките? Благодаря ви, господин Каренче, за двата въпроси, които са от особено значение за съвместната ни работа през едните пет години. Направо по въпросите Южен поток. Южен поток е замразен съвсем основателно, защото просто не можем да приемем факта, че такъв голям проект може да се случи в Европейския съюз и да се реализира от дружество, което не спазва европейските правила. Съвсем ясно е, че в това отношение трябва да си зададем първите два, въпрос, първите два основни въпроса. Спазването на европейските правила на първо място и на второ, нещо, което е много добре описано в стратегията за енергийна сигурност на Съюза. Как ще помогне всичко това за сигурността в Европа? Как ще се диверсифицират източници на енергия? Честно казано, не виждам как този проект ще изпълни тези критерии. Ето защо, според мен, в бъдеще много ясно можем да окажем политическа и финансова подкрепа на Южен коридор, защото това е проект, който е много важен и ни помага да диверсифицираме източниците на енергия, да вкарваме газ от Каспийско море в Европейския съюз, и да имаме възможност не само за източници от Азербайджан на газ, но и с евентуално добро сътрудничество, бих казал и добра работа, можем да започнем работа и с друг много важен източник. В този случай Туркменистан. Така че моето предпочитание е ясно да се диверсифицират източниците на енергия и да положим максимални усилия, за да задействаме проекта Южен коридор и да окажем съответната финансова и политическа подкрепа за този проект. Благодаря за групата на социалистите и демократите Катлин Ван Бремт. Благодаря ви, господин комисар. Искам да ви задам един въпрос във връзка с целия Европейски е, енергиен съюз. Знаете, че има най-различни интерпретации. Е, знам, че е, целта е да станем е, по-малко зависими от Русия. Това само няма да бъде достатъчно. Вие вече споменахте вашите пет стълба, по които ще работите и това според нас е вашата представа за енергийния съюз. Като а, гледате всички тези пет стълба, какъв ще бъде вашия приоритет? Какви ще бъдат конкретните мерки, които ще вземете през първата година? Благодаря ви, госпожо Ван Брен. Аз мятам, че в рамките на някои от тези приоритети можем да планираме мерките заедно. По други обаче ще трябва да реагираме спонтанно според развитието. Ще видим какви ще бъдат резултатите от преговорите утре, от преговорите между комисаря Оттингер и Русия, за да се избегне поредната драма през зимния сезон, най-вече за страните от източна Европа и аз смятам, че това може да се окаже първия непосредствен приоритет, по който ще трябва да работим. Ако, ако го оставим на страна, обаче, ако оставим на страна този въпрос, мисля, че стратегически най-добре ще бъде да направяме по пете стълба заедно, защото някои неща ще се случват паралелно. Мисля, че в четвъртък Европейския съвет може да вземе амбициозни решения. Аз ще настоявам за амбициозни а, е, а, е, решения на, на съвета. Утре ще бъде подготовката за този съвет. И мисля, че също така трябва да работим и в е, законодателно отношение, за да видим как всичко това да бъде облечено в законодателна рамка. До следващата паролета трябва да подготвим нашата позиция за преговорите в Париж. Е, също така трябва да напреднем е, при избора на проекти от механизма за съвързване на Европа, е, да обявим обществените поръчки, да изберем изпълнители за основните проекти. И освен това, аз мисля, че а, ние ще трябва да засилиме а, нашата работа по въпросите на единния вътрешен пазар, защото към 2014 година ще бъде завършен общия енергийни е, регион пазар. Това всъщност беше целта. Вие знаете, че до края на тази година това няма да се случи. А, така че ще трябва да се започне работа по всички тези приоритети. Гюрлинг, ECR. Благодаря, госпожа Джули Гърлинг от групата на ЕКРЕ. Добре дошъл, господин Шевкович. В рамките на новата структура, предложена от господин Юнкер, ключова роля се пада на заместник-председателите, които следва да координират работата на членовете на комисията и да формулират общи политики. Ще ви дам един пример във връзка с тази нова структура. Парламентът работи по нова структура за пътната безопасност в Европейския съюз. Нещо, което е много важно с цел намаляването на жертвите от инциденти. Работим и по намаляването на емисиите, на въглеродните емисии и на азотните емисии, но няма синергия между двете стратегии. Те не се допълват. Държавните членки не се вписват в подхода за по-добро регламентиране. Какво възнамерявате да направите по въпроса? Well, Благодаря, госпожо Гърлинг. Много добре описахте първопричините за проблема. Ето защо решихме и да променим структурата. Новата структура, която е предложена, ще ни даде възможност за по-добро взаимодействие още от самото начало. По-добро взаимодействие между службите на комисията. Много е важно заместник председателите да дадат добър пример. Пример за волята ни да работим по-добре заедно. Ако погледнете органиграмата на комисията, то ще видите, кои са комисарите, чиято работа предстои да координирам. Това са повечето комисари. Много ще е важно да се установи тясно сътрудничество с всички служби, които отговарят за законодателството в областта на екологията. Мога да ви обещая, Мога да ви уверя, че ролята на заместник-председателите следва да координират сътрудничеството между отделните служби още от самото начало. Така ще се избегне положение, при което една служба отстоява едни цели, а друга други. Много често службите имат различни схеми за отчитане. Когато на заключителен етап законодателните актове се обсъждат от комисарите, това е резултат от подготвителна работа на ниво служби. На този предходен етап се прави опит колкото се може по-добре да се координират отделните мерки, но тези действия не винаги се увенчават с успех. Сега още от самото начало ще координираме работата, така че всички още от самото начало да работим заедно. Ще направим така, че да няма прекомерни задължения за отчетност и предприемане на ненужни действия. Благодаря господин Федерли, нашият заместник председател от името на АОД. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин Шефкович. Вие в началното си изказване отговорите на първия въпрос – как се направите, че да сме водеща сили за възобновяемите източници на енергия? В парламента се води непрекъснат дебат за геополитиката, климатичните изменения и економическия растеж. Един от основните проблеми в парламента е да се стигне до там, че да можем да кажем, че економическият растеж не се спира от борбата срещу климатичните изменения. Ако обичате, да дадете малко повече информация по въпроса. Смятате ли, че климатичните изменения са заплаха за економическия ръст в Европа? Благодаря ви за въпроса, господин Федерли. Определено не смятам така. Според мен и конкурентна способността на економиката и на екологията трябва да се допълват взаимно и подсилват взаимно. Във вашите комисии вие сте експертите, които се занимават с околната среда, климата, енергетиката. Знаете колко ни струва вноса. Знаете пред каква несигурност сме изправени. Всяка есен през изминалите три години, защото сме толкова много зависими от енергийни източници извън територията на Европейския съюз. Възобновяемите източници на горива ни дават енергия, която е наша собствена слънчевата енергия в Европа. Нашите дружества най-добре света по отношение на технологиите. Те са толкова добри, че е, сме свидетели на непрекъснатият им успех на чуждестранни пазари, дори в страни като Китай. И там се разбира, че не е хубаво да се бяга с маска на тета, защото човек не може да тича. Да, според мен, трябва да направим така, че да се постига напредък, да дадем ясна рамка и правна сигурност на бизнеса, на предприятията, да насърчаваме зелените технологии по начин, който не прече на бизнеса, а предоставя достъпна възобновяема енергия, защото според мен е това за бъдеще ще е залог за конкурентоспособността в Европа. Господин Селикниотис от името на ГОЕ. Благодаря, господин е, председател. Уважаеми господин вице-президент, е, има едно съобщение на Европейската комисия по въпроса на снабдяването с енергия, в което обаче не се е, споменава нито дума за това, което става в момента сред, в Средиземноморието. Средиземноморието може да играе важна роля в е, снабдяването на Европейския съюз с е, енергия с своите хранилища и с своите находища. И в тази връзка е моят въпрос. Находищата в Кипър, например, те е, е, планира ли се да бъдат изчерпани от фирми на Европейския съюз? Има ли амбициозни проекти за разработката на тези находища? Имаме нужда от един средиземноморски коридор, който да подпомогне нашата независимост в енергоснабдяването. Изобщо какво мислите по този въпрос? Благодаря ви за този въпрос. Искам да подчертая едно нещо, което казах в моите встъпителни думи. А, може би не се излезе достатъчно ясно, защото бях ограничен във времето. Мисля, че Средиземноморието може да играе важна роля а, и най-вече Кипър, а, защото Кипър разполага с 140-160 милиарда кубични метра газ, находище, което може да бъде разработено и може би, ако се направят още проучвания, ще бъдат намерени и още залежи. Страни като Кипър и Малта от доста време се борят а, с това да преодолеят своя имидж на енергийни острови. А, Европейската солидарност е, е, е намерила и ясен израз е, в списъка ни с приоритети. Един от приоритетите е да разработим тези енергийни, да отключим тези енергийни източници. Така че задачата е да се помогне на Кипър да продължи проучванията на находище Афродита в полетата на Афродита и да бъде включен към енергийната мрежа. Така че както Кипър, така и Европейския съюз да могат да се възползват от тази нова находка. И по този начин Кипър да помогне на Европейския съюз да намали своята зависимост. Господин Бас Екхаут за зелените. Thank you. Thank you. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Ето, тук съм седнал в залата. Имам въпрос във връзка с международните преговори за действия в областта на климата. В рамките на изслушването не получихме ясен отговор на един простичък въпрос, а именно кой ще преговаря от името на Европейската комисия в рамките на тези международни преговори. Би ми било достатъчно, ако посочите само едно име. В писмените си отговори посочвате, че е важно да говорим с един глас. Вторият ми въпрос е следният. Немалко говорихте за това, че би ви се искало в рамките на международните преговори в областта на климата да се постигне смислен резултат. Какво имате предвид с смислен? Това зависи и от решенията, които ще вземе Европейският съюз. Предвидена е стойност за намаляване на емисиите с 40% но може да се предвиди и по-амбициозна цел 50%. Може дори да не постигнем целта от 40%, ако се позволи прехвърляне на неизползвани квоти за следващи периоди на търгуване. Благодаря ви за този въпрос. Ако въпросът е кой ще преговаря от наше име в Париж, мога да ви кажа, че това ще бъда аз. Но пътят до Париж е доста дълъг. Той започва този четвъртък в Брюксел. След това ще продължи в Лима. Ще бъдат проведени още редица други международни прояви, които ще се впишат в преговорите в областта на климата. Трябва да покажем, ясен екипен дух. Всички комисари трябва да работят заедно. Не само комисарят, отговарящ за действията в областта на климата или комисарят, отговарящ за <clears throat> енергийния съюз, носят съответната отговорност. Всички комисари могат да допринесат за тези преговори, тъй като те се отнасят до всички наши области на политика. Така че всички комисари могат да допринесат за успешния изход на преговорите в Париж как можем да бъдем представени най-добре, най-ефективно в рамките на тези преговори. Кой следва да ни представлява? Комисарят по измененията в климата или заместник-председателят, отговарящ за енергийния съюз? Според мен основният приоритет е да постигнем успех, т.е международно правно обвързващо споразумение, което да бъде сключено в Париж. Дължим това на нашата планета и на нашите граждани. Трябва да направим така, че промишлеността да е обект на равнопоставени условия какви цели ще си поставим. Дали целите ще бъдат амбициозни, зависи до голяма степен от това, което ще бъде постигнато в четвърта, когато ще се вземе решение за рамката до 2030 година. Самата комисия, когато подготвя позицията си за преговорите в Париж, също ще си постави много амбициозни цели. Благодаря, казва председателят. Това е краят на първия кръг от въпроси от името на политическите групи. Сега Пристъпваме към следващия кръг от въпроси. Колегата Петър Лис. Е Благодаря ви, господин председател. Уважаеми кандидат за вице-президент, вие споменахте темата за енергийната сигурност. Ваша колега Каниете беше е, и Жан-Клод Юнкър. Бяха доста прецизни. Те казаха поне 30%. Искам да чуя и от вас такава ясна цифра и да ви попитам как как смятате да я постигнете. За нас е много важен въпрос за средствата. Имаме директивата за екологичния дизайн. Аз смятам, че тя е смислена по същество, но има и критики срещу нея. Искам да ви попитам какво смятате относно разпоредбите във връзка с душовете. Господин Каньете каза, че иска да продължи да залага приоритети и цели за след 2020 2020 година. И сме съгласни с това, но по какъв начин смятате да премахнете излишната бюрокрация и да създадете стимули, за да може по положителен начин да подкрепите е, гражданите? А, за главите за душове става дума, уверява се кандидата. Президент Юнкър и моя колега, да, аз също съм съгласен с тази 30% задължителна член, цел за енергийната ефективност. Когато се подготвях за днешния дебат е, и за преговорите утре с европейските е, това си дадох сметка, че това ще бъде един е, въпрос, който ще бъде много труден за преговори, защото от страна на страните членки има доста голяма опозиция, но е, по време на преговорите утре аз смятам да обясня колко е важна тази цел за е, бъдещата зелена европейска политика. Що се отнася до е, екодизайна, е, ще има нужда, пък и цялата комисия ще има нужда от важна вашата а, а, подкрепа, за да покажем колко е важен екодизайн. критиката, а, която беше отправена, беше заради свръхбюрокрацията, за това, че комисията се опитва да регулира всичко, малките, големите съоръжения, но към 2020 година, ако приложим тази директива, Европа ще е, е, реализира економии на енергия, които се равняват на консумираната енергия от Италия за една година. Е, и когато става дума за прахосмокачки и други подобни предложения. Първо трябва да обясним на гражданите какви ще бъдат ползите а, и да направим така, че да избегнем излишната бюрокрация. Аз съм напълно съгласен с вас, че бюрокрацията трябва да бъде сведена до минимум. А, трябва да а, направим така, че всички уреди, които се използват, да реализират економии. Господин Матиас Гроте. Господин Гроте. Когато ни бе представено разпределението на ресорите в новата комисия, установихме, че ресорът енергиен съюз и енергетиката са обединени с действията в областта на климата. Това породи опасения сред немалко колеги, Смятахме, че през идните години енергийната политика и политиката в областта на опазването на околната среда ще останат на заден план. Какво смятате вие в качеството си на министър-председател да предприемете така, че да заглушите тези критични гласове Какво смятате да отговорите на тези критици? Задавам ви този въпрос, тъй като получаваме постоянно въпроси по темата. Благодаря, господин Гроте. Първо, не смятам, че тази толкова важна политика ще остане на заден план. Тя няма да остане на заден план, просто защото вие няма да ми позволите да я пренебрегна. Знам колко е важна тя за вас. Тази политика се визира в писмата, описващи бъдещите функции на редица комисари. Моите, тези на комисаря, отговарящ за околната среда и на комисаря, отговарящ за действията в областта на климата. Всички осъзнаваме колко е важна тази политика за бъдещето. Мисля, че през едните години предстоят някои много важни промени. Що се отнася до възобновяемите енергийни източници, като трети по големина източник на енергия, то можем да кажем, че много технологии в областта на ВЕИ вече са достатъчно развити. От друга страна, възобновяемите енергийни източници са и ограничен източник на енергия, тъй като съответните енергийни мрежи все още не са достатъчно интелигентни. Все още в рамките на немалко мрежи има недостиг на капацитет, така че не може да се провеж... произвежда в достатъчно количество електричество от ВЕИ. Би ми се искало да се постигнат по-добри резултати в областта на научно-изследователската и развойна дейност в тази област – това ще доведе до повишаване на енергийната ефективност. Всички тези действия ще бъдат сред приоритетите на следващата Европейска комисия. Ако говорим за националните енергийни ресурси, за енергийната независимост на Европейския съюз, както и за задълженията ни до 2050 година, то можем да кажем, че Енергийната ефективност е основно средство за постигането на всички тези наши цели. Господин Данкан. Благодаря ви, господин председател. Относно инфраструктурата, смятате ли, че ще има нужда от е, нов договор или изменение в договор, за да се осигурят равни условия, общи условия за осигуряването на енергийна инфраструктура. Като шотландски депутат мога да ви кажа, че в Шотландия имам много източна енергия, но връзките са слаби. Имало голяма полза да се осигури необходимата връзка с мрежата. Колко финансирани очаквате за подобно включване в мрежата? Какво бихте дали като отговор на шотландците, на които би представлял голям интерес да чуят това изслушване? Благодаря ви за въпроса. Много можем да направим по силата на сегашните договори. Знаем, че процесът за промени в договор е доста сложен. Ясно се спомням как влизането на комисията Барозо 2 бе забавено, защото имаше проблеми с ратификацията. Знам колко сложен е процесът. На първо място трябва да изчерпим всички други възможности, политически и правни, които се предоставят по силата на действащите договори. И мисля, че много може да бъде постигнато по този начин. Относно инфраструктурните проекти и междусистемните връзки, Има няколко възможности за финансиране. Първата, разбира се, е механизма за свързана Европа, който се финансира от европейския бюджет. Бюджет е около 6 милиарда евро. Сумата не е голяма. Ето защо трябва да използваме модерни новаторски механизми за финансиране. Това ще е едно от основните неща, за да се използват тези 300 милиарда за инвестиции, които бяха обявени от господин Юркен. Защото с такива механизми може да се постигне много повече. Хубавото е, че имаме генерален план за действие в приложението за стратегията ни за енергийна сигурност има списък на проекти от общи интерес – там ясно са дефинирани приоритетните проекти и приоритетите за средносрочен план. Ако започнем с окомплектоването на този инвестиционен пакет добре, ще създадем такива модели заедно с Европейската инвестиционна банка, по които ще има допълнително средство извън този бюджет, може да бъде, които могат да бъдат използвани за енергийната инфраструктура в бъдеще господин Гербан Яркер. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Шефчович. Когато се спряхте върху петте стълба, говорихте за енергийната ефективност и свеждането до нула на въглеродните емисии. Забелязвам обаче, че в отговорите си се съсредоточавате върху изкупните горива, например върху гарантирането на доставките на газ. Не смятате ли обаче, че ако искаме да понижим цените на енергията, да я направим по-екологосъобразна и да намалим енергийната си зависимост, ще трябва в по-голяма степен да се съсредоточим върху ВИ? Не смятате ли, че трябва да направим това и в източна Европа, че в дългосрочен план това ще е най-добрата стратегия? Тази седмица предстои неофициална среща на съвета, на която ще бъде постигнато окончателно споразумение. Знаем, че съветът е разделен на държави от източна и западна Европа. Ще можете ли да убедите нашите партньори от източна Европа, че една по-амбициозна политика в областта на действията по отношение на климата е в техен интерес? Благодаря. Още утре на съвета по общи въпроси в Люксембург ще направя всичко възможно. Най-важното, според мен, в четвъртък ще бъде да се постигне ясно общо европейско споразумение по този въпрос. Така че Европа да поеме в една посока, да отстоява една позиция и да създаде рамкови условия за целите, които искаме да постигнем не само до 2015 година в Париж, но и до 2300 и 2050 година. Що се отнася до целите до 2030 година, в момента в комисията се правят много надежни оценки на въздействието въз основа на ангажиментите поети до 2050 година. До тогава развитите страни следва да намалят своите въглеродни емисии с 80 до 90%. На това се основават и цифровите стойности, които предлагаме на парламента и на държавите членки. Централноевропейските и източноевропейските държави все повече осъзнават, че е добре да поставят ударението върху възобновяемите енергийни източници. Те имат, разбира се, различни отправни точки и различни възможности за финансиране. Има разлики и в качеството на мрежите в тези държави. Затова, според мен, е много важно пакетът който ще бъде обсъден в четвъртък, да съдържа два елемента. Първо, споделяне на усилията и второ, нещо, което бих нарекал фонд за инвестиране. Фонд, в който ще се заделят квоти в рамките на схемата за търговия с емисии. Тези квоти ще допринесат за модернизирането на старите електроцентрали в източноевропейските държави, така че те да са по-екологосъобразни. Благодаря, госпожа Катажина Конечни. Пане комисари, Уважаеми господин комисар, във вашия писмен отговор вие казвате, че ще направите всичко възможно, за да могат страните членки Европейския парламент да получи информация за водените международни преговори и, тази, и позицията на Европейския съюз да бъде един. Какви са вашите планове за международните преговори по въпросите на климата? Защото Европейския съюз е поставил за цел да намали своите емисии, но е важно други замърсители, като Съединените щати, Китай и Индия, да се присъединят към нашите усилия. Какво е, е, можем да направим по отношение на тези страни, които не подкрепят нашите усилия за борба с климатичните изменения? И Аз ще се възползвам от възможността и ще ви отговоря на моя роден език. Ние двамата можем без проблеми да се а, разбираме. Освен това, моят отговор на словашки ще бъде преведен. Какво можем да направим? Мога да ви обещая от името на комисията и лично от свое име, че ние ще подготвим а, тези преговори по много прозрачен начин. А, ние текущо ще информираме Европейския съюз за а, развитието на преговорите и нашата позиция. Знаем, че това са въпроси, които са много важни за Европейския парламент. След последната генерална асамблея на ООН, аз съм много по-оптимистично настроен, що се отнася до целите за Париж. Аз смятам, че в Париж ние ще можем да постигнем повече, отколкото а, ни се струваше по-рано. В Нью Йорк видяхме нещо съвсем ново, а именно една по-голяма ангажираност спрямо климатичните цели. А, много съм доволен, че Банки Мун също работи по този въпрос. Съединените щати приеха ново законодателство за електроцентралите, например. Китай също е в процес на тестване на нова система, която е подобна на нашата европейска система за търговия с емисии. Ще използвам всичко това, за да мога в четвъртък да подготвя добра изходна позиция, с която да отидем на преговорите е, през пролета следващата година. По този начин смятам, че нашите шансове ще се подобрят, ще имаме по-големи шансове да включим всички е, държави. Е, господин Яник Жадо. Господин Шевкович, тук съм. казахте, а и това ви е мисията поставена от господин Юнкер, Европ, че Европа трябва да е световен лидер по отношение на енергийния съюз. Смятате ли сериозно, че целта 27% възобновяеми източници на енергия в пакета за 2300 година, както е предложено от предходната комисия, често се обвинявали, че целите не са достатъчно амбициозни. Смятате ли, че за 27% Европа ще намали емисиите си наполовина, що се отнася до капацитета енергия от възобновяеми източници. Ще поставим по-малко, ще помощим по-малки усилия от 2020 до 2300 година, отколкото от 2010 до 2020. Смятате ли сериозно, че тези 27%, които не са задължителни, са средна стоеност за Европейския съюз, ще помогнат Европа да се превърне в световен лидер по отношение на възобновяемите източници? Благодаря ви за въпроса, той е съвсем основателен. Нека да обясня на каква логика почива предложението на комисията. Отправната ни точка бе как можем да изпълним ангажимента ни за целта за 2050 година и намаляване на въглерода и как може да стане това по най-разходо целесообразен начин. Това бе вторият репер при анализа. Използвахме много прецизна методология за постигане на целта. Резултата бе основните параметри, които ви представихме. Минус 40% емисии парникови газове, 30% усилия за енергийна ефективност и поне, подчертавам, поне 27% възобновяеми източници на енергия. Това е най-разходосъобразното. Ако искате по-сериозни усилия, то разходите ще се увеличат сериозно. Та това е економическата обосновка, на която почиват целите, които в крайна сметка ви предложихме на вас и на държавите членки. И сега мога да ви кажа, че съм до голяма степен убеден, че ще надхвърлим тази цел от 27 на 100. От дискусиите с държавите членки стана ясно, че има няколко държави, които искат да надхвърлят тези 27%. Смятам, че в това отношение, в крайна сметка, Европа ще преизпълни тази цел, което ще е от полза за околната среда и за климата. Особено ако се обвържи всичко това и с целите за намаляване на въглеродните емисии до 2050 година, господин Шафаусер. Господин кандидат комисар, добър вечер. Поставихте акцента върху енергоспестяването и разработването на нови енергийни източници. Във връзка с това говорихте за инвестиционния пакет от 300 милиарда евро, предложен от председателя Юнкер. Но не знаем дали тези 300 милиарда наистина са налични и откъде ще бъдат набавени. Работи се по проекти, включващи Испания, Португалия, Италия и Франция. Проекти за разработването на нови енергийни източници и енергоспестяване на стойност между 300 и 500 милиарда. Предложихме нова форма на финансиране за тези проекти Бихте ли подкрепили такъв проект? Thank you very much. Uh, thank you very much. Uh. Благодаря за въпроса. Той се отнася до един много по-общ въпрос. Въпроса за факта за стабилност и растеж и съдържащата се в него клауза за гъвкавост. Това е една много обсъждана тема. Тя се свежда и до въпроса за доверието към нас, що се отнася до пакта за стабилност и растеж, както и до въпроса за насърчаването на инвестиции в реалната економика. Оценявам коментара ви за Европейската инвестиционна банка. Знаете, че комисията Барозо въведе така наречените облигации за проекти. Към днешна дата можем да кажем, че резултатите не са много окоръжаващи. Трябва да помислим как да усъвършенстваме системата. Ако не успеем да мобилизираме тези 300 милиарда евро, то Европейската инвестиционна банка ще трябва да прояви много по-голяма активност, много по-голяма ангажираност. Нейното ръководство трябва да е много настъпателно. Какво можем да очакваме от Европейската инвестиционна банка? Как можем да съчета нейния експертен опит, нейната финансова мощ с възможностите за инвестиции от страна на Европейския съюз, с възможностите за публични и частни инвестиции в проекти, така че средствата налични на финансовите пазари на ниво за страхователни дружества и спестовни банки да могат да бъдат инвестирани в реалната економика. Благодаря, господин Таяни. Е, е, е, Благодаря, господин вице-президент Шевчович. Не знаем, че е, работите за индустриална политика, която взима предвид и проблемите на е, климата и отражението върху околната е, среда. Парламентът е, е, винаги е настоявал е, комисията е, да постави климатичните енергийните цели до 2020 година така, че те да бъдат а, а, изгодни за економиката по отношение на техните разходи. Наистина ли а, възнамерявате да подкрепите конкретни политики е, срещу изтичането на въглеродни емисии, защото има непреки разходи, възникващи от търговията с емисии, разходи, които се поемат от предприятията. Действително или е, ще създадете равни условия за всички? Има, например, китайски вносители, които по други пъти ще могат да продават стоките си на европейския пазар, без да се съобразняват с е, квоти работите. Благодаря, господин Таяни. Е, европейската е, индустрия трябва да остане конкурентно способна а, Европа има нужда от това и затова индустриалната политика на Европейския съюз е много важна. Когато говорим за бъдещето на индустрията, нейната връзка с енергетиката, има два принципни въпроса. Първо, а, цената на енергията и цената на електричеството. И тук имаме проблем, защото ако видите каква е цената на електроенергията на Едро, е, ще видите, че цената е подобна тази на Съединените щати, но когато е, стане дума за продажбата на енергия на дребно, за цените, на които енергията се продава на е, бизнеса, тя е доста по-висока, два или три пъти по-висока. По същия начин изглеждат нещата и за газа. А, така че е, е важен въпросът е не само какви са разходите за производство на енергия, но и какви са разходите за. А, е, пренос на тази, тази енергия. Важен е въпросът за връзката между е, регулаторите, системата за пренос и така нататък. И втората част на въпрос на господин Таяни е, също е, е, е много важна и мисля, че ще бъде ключова за успеха в четвърта, а, четвъртък. А, става дума за изтичането на въглеродни а, емисии. Аз мисля, че е ясно, че е, механизма за предотвратяване изсичането на въглеродни е, е, емисии ще продължи да действа е, до 2020 година, но и след това, защото в противен случай нашата индустрия е, ще измести местата си за производство на места, които не се съобразяват с а, е, нашите норми, което ще доведе до загуба на конкурентоспособност на Европа. Господин Мартел. Добре произнесохте името ми, господин председател. Благодаря ви. Господин Шевчевич, тук съм. Вашият ресор е енергийния съюз. Както знаете и както видяхме по време на изслушването на господин Батешек, има много въпроси свързани с съдържанието на този съюз. Има мото, но с какво съдържание инструменти ще се изпълни то, за да излезем от статуквото в този важен ресор в бъдеще. Как ще съчетавате националния суверенитет, е, залегнал в договорите и сближаването на енергийната ни политика, ако, за да имаме съюз? Как ще съчетавате националното и европейското? Ще продължите ли с прилагането на третия пакет или смятате, че има нещо друго, освен пазарната интеграция? И на последно място, как стоят нещата с бюджетната политика на държавите членки? Ще има ли европейски енергиен семестър? Благодаря ви за въпроса. Сигурен съм, че ще работим по до оформянето на енергийния съюз заедно. Последната редакция. Нуждаем се от задълбочена дискусия с вас и държавите членки. Искам да ви предложа да работим активно върху концепцията, политическата концепция за енергийния съюз. Много скоро ще се явя пред вашата комисия, за да я представя по-подробно. Мога да ви уверя, че според мен статуквото не е приемливо. Ние трябва да излезем от сегашното положение. Както казах, много трябва да се свърши по отношение на сигурността, по отношение на по-доброто разработване на механизма за солидарност. Може би трябва да разгледаме по-добре и директивата за газовата сигурност. Трябва да надхвърлим третия пакет и сегашният режим – трябва да работим. Трябва да осигурим по-добра връзка между хардуера и софтуера на енергийната инфраструктура в Европа. Хардуера означава добро складиране на газ, добри междусистемни връзки, добри, интелигентни, добре функциониращи мрежи. Но софтуерът също е важен, защото много често заради факта, че не се сътрудничим добре с преносните дружества, че имаме различни национални режими, различни методология. Търговията с енергия се ограничава много заради тези различни подходи. Трябва да предприемем инициативата, да направим така, че преносните дружества и регулаторите да са наистина независими, да са мотивирани да се сътрудничат, защото едва тогава ще могат да се почерпят всички ползи от единния пазар на енергия. Благодаря. Господин Тушиновски. Благодаря, господин председател. Аз също ще се възползвам от възможността да говоря на родния си език. Това е един от многобройните езици, които владеете. Участвах в предходното ви изслушване, господин заместник председател, което бе проведено от Комисията по транспорт. Вие се справихте блестящо на това изслушване. Мисля, че и в рамките на работата ви по ресора Енергиен съюз ще можете да се възползвате от опита си с ресора, за който отговаряхте преди Знаем, че държавите членки разполагат с прерогативи за определяне на структурата на енергийния си баланс. Как ще усъвместите държавите, интересите на отделни държави членки, така че те да не си оказват взаимен натиск, така че и комисията да не оказва натиск върху държавите членки. Задавам този въпрос с оглед на разликите между държавите членки, обусловени от тяхната история и редица други фактори. Благодаря за въпроса. Що се отнася до политиката в областта на транспорта, Предстои ми да поема отговорност за друг ресор. Ще отговарям за енергийния съюз. Ще бъда и заместник председател на комисията. Но енергийният съюз е тясно свързан с политиката в областта на транспорта. Политиките в тези две области трябва да бъдат координирани. Политиката в областта на транспорта и космическото пространство трябва да бъде координирана с енергийната политика в контекста на сътрудничеството на ниво Европейски съюз. По втората част на въпроса ви. С право заявихте, че държавите членки отдават голямо значение на спазването на договора от Лисабон те настояват за запазването на своята независимост, що се отнася до структурата на енергийния им баланс. Но структурата на енергийния баланс може да се разглежда и в контекста на европейската политика. С прерогативи в тази област разполагат изключително държавите членки, но разполагаме с вътрешния пазар. Вече сме приели и три пакета за областта на енергетиката, от които става ясно, че се нуждаем от сътрудничество в областта на енергетиката. Нуждаем се от такова сътрудничество, за създаването на взаимосвързаност. За да създадем взаимосвързаност, можем да се възползваме от постигнатите вече рамкови споразумения. Господин Петърсен. <laughs> На 4 часа, господин комисар. много се радвах да чуя, че вие не смятате, че трябва да има противоречие между е, растежа на производството и постигането на климатичните е, цели, е, също така и постигането на енергийните цели трябва да бъде в съсочие с климатичните е, цели. Мисля, че това е, е от ключово значение. Вие казахте обаче, че е енергийната ефективност е, а, трябва да бъде първия ни източник на енергия. И, и питам, а, по какъв начин ще убедите страните членки, че това наистина е така? Защото към момента страните членки не смятат, че това е така. Благодаря ви много за а, този въпрос. А мисля, че аргумента е много прост. Можем ли да, се, е, да си позволим да изразходваме 46% от нашата енергия за отопление на нашите сгради? Не е ли малко скъпо? а, при положение, че плащаме за внос на енергия около 400 милиарда а, евро. Не е ли видно какъв огромен а, е потенциала от реализираните, а, ако реализираме економии, ако подобрим енергийната ефективност? Когато а, проучвах а, политиките и а, попитах моите колеги в комисията защо е толкова трудно да се убедят страните членки, защото е очевидно, защото ние изразходваме половината от нашата енергия за отопление и охлаждане на, на сградите. Може би до този момент сме имали твърде много разпоредби, твърде много, много норми е, и задължения. Може би до този момент сме били е, твърде рестриктивни. Подходът ни е бил твърде рестриктивен. Може би трябва да мислим по-скоро за стимули защото има, има бедни хора, които не могат да си позволят а, газифициране. Има проблеми, за, а, проблеми с санирането на техните жилища. Е, аз мисля, че можеше да се помисли за, за схеми, чрез които да се мотивират домакинствата, общините, местните власти да а, работят върху енергоефективността на сградите. Мисля, че това ще се превърне в наш основен елемент, а, аргумент, който да накара страните членки да се отнесат по-сериозно. Госпожа Сакорафа. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Господин председател, господин кандидат комисар, говорихте за въвеждането на нова категория, а именно потребителите засегнати от енергийна бедност. Тези потребители следва да са обект на политиката на Европейската комисия. Става дума, както казахте, най-вече за механизмите за отопление и охлаждане на сградите. Всички разполагат в еднаква степен с тези механизми, но цените им не са достъпни за всички. Енергийният съюз, който възнамерявате да създадете, отчитали и социалното измерение – а именно енергийната бедност. Какво възнамерявате да предприемете по този въпрос? Какви инструменти за финансиране сте предвидили? Какви преки и косвени мерки смятате да предприемете, за да защитите тези потребители от покачването на цените, от които проистича и енергийна бедност? Благодаря за този въпрос, госпожо, тъй като той е много важен и актуален. Проблемът се задълбочи по време на неодавнашната криза. В света над 1 милиард души нямат достъп до енергия, нямат дори достъп до електричество. Смята се, че това е проблем на развиващия се свят, но в резултат от неодавнашната криза се увеличава и енергийната бедност тук в Европа. Напълно основателен бе вашият въпрос. Какво смятаме да предприемем? Що се отнася до политиките в областта на социалната сфера, те до голяма степен спадат към прерогативите на държавите членки. Но Смятам, че можем да направим немалко и на общо европейско равнище. Например, можем взаимно да черпим опит в областта на социалните политики по отношение на най-уязвимите лица и най-уязвимите домакинства. В Европа се прилагат редица схеми, които могат да бъдат подложени на анализ, може да се установи коя е най-добрата схема за конкретна държава членка. В някои държави най-ефективната схема би било прякото субсидиране. В други държави могат да се предоставят социални помощи. В трети държави може да се предвиди горна граница за разходите за задоволяване на основните енергийни потребности на уязвими граждани. Можем да използваме опита на ниво държави членки, можем да мобилизираме средства по Европейския социален фонд и по структурните фондове. Във връзка с това е много важно да се разработят насоки за държавната помощ за енергетиката. В тази област може да се приложат схеми, с които да се подпомогнат най-нуждаещите се, така че да им се осигури достъп до енергия на достъпни цени. Благодаря, госпожа Линия Енгстрем. Благодаря ви, господин Севкович. Въпросът ми засяга същата тема. За да изпълним целите за климата, според учените трябва да увеличим използването на възобновяеми източници на енергия, да спрем да използваме въглерод, е, нефт и други изкопаеми източници. Въпросът ми е много трудно е да се инвестира в възобновяеми източници на енергия. Междуния доклад на комисията потвърждава, че изкопаемите горива получават много повече субсидии в Европейския съюз от възобновяемите източници на енергия. Както бе казано, има и социално предизвикателство, има неравен достъп до енергия. Енергийната бедност е проблем с нарадващи мащаби и трябва да се предприемат действия. Как смятате да мерките за увеличаване на използването на възобновяеми източни енергия да вървят ръка за ръка с мерките за намаляване на енергийната бедност? Не е лесно да се отговори на толкова сложен въпрос. Сигурен съм, че това ще е едно от предизвикателствата пред комисията, държавите, членки и съюза през следващите 5 години. Първата част от моя отговор е следната. Наистина трябва да доизградим единния пазар за енергия, защото, както казах, ако разгледате цените на едро за енергия, те са съпоставими с тези в САЩ. Понякога дори положението е такова, че имаме прекалено много електричество на нашия пазар, но заради проблемите с капацитета, различните правила в държавите членки, различните национални регулации. Просто не можем да се възползваме от ползите на единния пазар, който ще занижи цените на енергия. Както вие правилно отбелязахте, когато става въпрос за държавните мерки в енергийните в енергийната област говорим за голяма сума. Около 140 милиарда евро годишно. Голяма сума се дава за субсидии в сектора на енергетиката. И при все това хората се оплакват, че цените са много високи. Ето защо смятам, че от една страна трябва да направим така, че всички тези ограничения за единния енергиен пазар да бъдат премахнати и да поженем ползите от този пазар. И на второ място трябва да проведем открита дискусия за структурата на цените в Европа и да направим така, че тя да е съобразена с цените на енергията. И да няма добавки, с които само да се повишава допълнително цената на енергията. Господин Балшо. Господин Шевчович, имате впечатляваща кариера зад е, гърба си, имате голям опит в международните отношения. Бих иска да ви обърна внимание върху Московския университет по международни отношения. Моя колега Бел Ковач също е а, учил там а, и има голям опит в областта на менеджмента на високо равнище. А вие управлявали сте е, океански лайнер. Е, бихте ли прибавили тази своя задача към портфолиото си? Вие е, сте много талантлив, подготвяте се за това изслушване, подготвяте се за въпросите. Но много е комплексен въпрос. Не мислите ли, че трябва да имате някакъв опит точно в тази специфична общност? Не смятате ли, че той би ви помогнал? I... Thank you very much. I uh, fully uh, recognize that благодаря ви много. Аз съм напълно съгласен, че опита в тази област е нещо от съществено значение. А, аз смятам обаче, че в е, Европейската комисия и в страните членки има достатъчно а, е, голяма експертиза, има много знания и опит. Това, от което имаме нужда е от политическо управление, от е, лидерство, от дипломатически умения, за да, да гарантираме, че страните членки вървят в желаната а, посока, за да преодолеем някои проблеми на суверенитета, които пречат оглед на е енергийния съюз. И аз мисля, че имам доста солиден опит в воденето на, на преговорите. В момента знам, че случая с Русия е много сложен и този опит ще ми помогне. Тези умения ще ни помогнат, когато преговаряме и с другите партньори, когато договаряме политиката срещу измененията в климата. А, не мислите ли, че а, срещата на върха в Париж за измененията в климата не е една много висока дипломатическа игра? А, всички тези преговори ще зависят не само от мен, но от Фредерика Могарини, от комисария, който се занимава с климата и така нататък. И аз мисля, че е, е, имаме достатъчно е, дипломатически капацитет. Аз смятам, че е, моя опит във външната политика, в европейската политика е, ще, ще ми помогнат и аз разчитам на подкрепата от страните членки и служителите на комисията. Благодаря ви, господин кандидат за вице-президент, за отговорите. Сега ще предам председателството на втората част от изслушването на колегата. Продължаваме нашата игра на пинг-понг с госпожа Костингър. Благодаря, господин председател. Направихте вече немалко коментари във връзка с енергийната ефективност. Нека поставя един конкретен въпрос. Европейската комисия преди време даде разрешение за държавни гаранции за изграждането на АЕЦ на територията на Великобритания. Но, съгласно учредителните договори, изграждането на системи за производство на енергия от ВЕИ следва да, следва да е сред водещите ни приоритети. А конкретното решение на комисията е ясно в разрез с тези цели. Любопитна съм на вашия отговор. Какво е вашето отношение във връзка с това явно изкривяване на конкуренцията? какво ще е отражението на въпросното решение на комисията върху сектора на възобновяемите енергийни източници? Каква бе вашата позиция по време на гласуването? За или против конкретните държавни гаранции се обявихте? Председателят прекъсва госпожа Кьостингер. Господин Шевчович, благодаря ви за този въпрос, тъй като трябва разясне, да се даде разяснение по него. Решението във връзка с АЕЦ в Хинкли явно се отнасяше до предоставянето на държавна помощ. Решението на комисията по този въпрос бе взето най-вече от Генерална дирекция конкуренция. Компетентните органи в Великобритания представиха много убедителни аргументи в подкрепа на искането за държавна помощ. Те цитираха конкретни факти, заявиха, че е на лице неефективност на пазара, че ще липсват доставки на енергия в размер от 7%, ако не бъде изградена тази АЕЦ както и че няма да може да се осигури пазарно финансиране, ако не се предоставят държавни помощи. Преговорите с компетентните органи в Великобритания не бяха леки. Комисията се стремеше да постигне възможно най-добрите условия за британските потребители. Крайният резултат бе Разпределяне на разходите. 70 милиарда следваше да се поемат от държавата, а останалите 70 милиарда от частни инвеститори. Това бе най-добрият за потребителите резултат. Той бе по-добър в сравнение с отправната точка на тези преговори. Благодаря, господин Парньо. Monsieur le vice-président désigné, je suis euh, Господин кандидат заместник председател, аз съм от другата страна. В залата на първо място искам да приветствам вашата енергия и решителност при началното изказване. Казахте, че е настъпил момента за енергийния съюз, че е време той да се реализира. идеите, които предлагате, ни удовлетворяват. Надяваме се, че хората ще подкрепят тези цели. Проблемът е как ще ги постигнем. И именно тук има различия в становищата понякога. Въпросът ми е, вие дали сте за енергиен съюз, който е сходен с което, това, което предлага Доналд Таск или мислите за един вид център за покупки, както предлагат господин Жак Делор и господин Бужек. Бужек. Надявам се, че правилно разбрах въпроса ви. Истината е, че има няколко моменти, които доведоха до дискусията, която водим днес. Енергийния съюз е понятие в а, някои убедени евро, европейци и то неодавна видях каква е декларацията на Жак Делор Бузек Имаше едно наскорошно предложение от е, господин Доналд Туск, бъдещ председател на Европейския съвет. Това, което ще се случи според мен е, ще видите политическата ми концепция, която ще се основава на тези пет основни стълба. Пет, четири или повече така или иначе искам да обсъдя с вас как да постигнем консенсус по структурата, политиките и плана за действие, на които почиват тези понятия, за да виждаме напредъка, който осъществяваме. Относно общите покупки, когато се предлагат подобни предложения, това, което обикновено експерта казва е много трудно е всичко това. Имаме сложни правила за конкуренцията, сложни правила на СТО. Ще има притеснение дали няма да има някакво картелно споразумение. Според мен, Просто трябва да има едно по-общо виждане. Трябва да преодолеем тези първоначални притеснения, защото според мен аргумента колко харчим за енергия, колко голям потребител сме, е нещо, което трябва да се използва, за да получим по-добро третиране, по-добра цена, повече уважение. Господин Демесмекер. Avond, е, meneer Sefcovic. Е, Ik zit helemaal achteraan. Ik zal Добър вечер, господин е, Севчович. Ето ме, тук съм седнал. Да се върнем на въпроса за енергийната ефективност. Вие казахте, че сте за задължителни цели за енергийната ефективност. 100% съм съгласен с вас. А, но съм малко а, разочарован от последните изводи на последната среща на върха. Поръчетох, че държавните и правителствени ръководители говорят за индикативни цели. Това е пропуснат шанс. А, Смятате ли, че е, е, поставането на подобни индикативни цели ще доведе до резултатите, към които се стремим? Второ, трябва да продължи дискусията за енергоемките е, предприятия и по какъв начин смятате да обвържете този въпрос с приоритетните инвестиции в областта на енергийната ефективност? Thank, thank you very much, uh, uh for... Благодаря ви за този въпрос. Е, виждам, че много внимателно сте чел изводите на съвета. Проекта за решение на съвета казва, че когато говорим за енергийна ефективност, трябва да говорим за целите. Утре е, председател ще настоявам за задължителен характер на тези цели. Но знаете, че е, съветът взима решение с консенсус и е много трудно да се предвиди какви ще бъдат резултатите, но ще ви кажа нещо повече. Изхождайки от а, опита, който има Европейския съюз с а, въвеждането на цели и политики в областта на зеления растеж, а, се знае, че по-важни от а, конкретните цели са политиките, схемите за стимулиране и всичко това аз мятам, че е в нашите ръце, в ръцете на европейските институции. От нас зависи как ще работим с резултатите от Европейския съюз и как ще ги е, трансформираме е, и как ще ги приложим в конкретни е, политики. Мисля, че постоянен приоритет на Европейския на Европейската комисия да използва аргумента за загубите и за разходите в повече, които имаме, защото Европейските граждани са тези, които трябва да плащат повече, защото тяхната сграда не е енергоефективна. Следващия оратор Нилс Благодаря, господин председател, уважаеми господин кандидат комисар писмените си отговори говорите за смекчаването на ефекта от производството на uh, so we see the commission is tackling things. на горива. Виждаме, че комисията работи по определени въпроси, но не си поставя ясни цели. Как ще действате? Ще обърнете поглед назад ли или ще поставите ясни цели за бъдещето? Въпросът ви може би бе свързан с биогоривата. Благодаря ви за този въпрос, тъй като ако одобрите кандидатурата ми, това ще е един от въпросите, които много скоро ще повдигна в рамките на тристранните разговори. Директивата за непосредствените промени в земеползването мисля, че що се отнася до този законодателен акт, който вече се разглежда на второ четене, ще трябва да можем да постигнем добър компромис между Европейския парламент и държавите членки. Той е необходим с оглед на постигането на напредък в тази област. Що се отнася до въздействието на непосредствените промени в земеползването, производството на биогорива измества производството на култури за продоволствени цели. При определени условия тези култури се заместват с култури за производство на биогорива. Това се отразява върху ефективността при производството на горива, от тези мерки проистичат и много нежелани социални последици. Надявам се, че ще можем да решим този проблем. Надявам се, че ще можем да се възползваме от бюджета си за научно-изследователска и развойна дейност, така че учените да работят активно по разработването на биогорива от второ поколение. Те са, според мен, особено необходими с оглед на бъдещето. През следващите 5 години, според мен, най-вече в сектора на транспорта много по-широко ще се използват альтернативни горива и други източници на горива, които ще допринесат за решаването на проблема с биогоривата. Благодаря, господин юаристи Абаунц. Сеньор Шевкович, аз Добър вечер, господин Шевкович. Тук съм ваша ляво. Искам да подигна въпроса за ядрената енергетика, който вече е бе засегнат. Най-старата атомна електроцентрала в Испания, която е само на няколко километра от Билбао в гъстонаселен район. Две централи от същия модел бяха затворени в Белгия наскоро, защото са опасни и устарели. Едната беше затворена през юни и собственика иска да бъде отворена отново и ми се струва, че Испанското правителство ще подкрепи идеята. Може би не сте запознати с случая, но има а, такова, такава конкуренция между държавите. Сигурността от вашия ресор. Питам се дали вие ще подигнете въпроса за тези устарели атомни електроцентрали и как точно ще повдигнем този въпрос. Благодаря. Съвсем прав сте, че що се отнася до сигурността и безопасността на АЕЦ, това е въпрос от огромно значение и при това положение трябва да работим в тясно сътрудничество с испанското правителство. Както знаете, 180 ядрени инспектори имаме в комисията, които следят за безопасността на АЕЦ в Европейския съюз и за това, че се спазват най-високите стандарти за сигурност. Много важно е да провеждането на тестове за устойчивост след трагедията в Фукушима. Според мен експертния опит, с който разполага комисията и резултатите от тестовете за устойчивост и проверките за безопасността на инсталациите бяха извършени надлежно и мога да ви гарантирам, че ако има някакви съмнения от страна на комисията, че даден АЕЦ не отговаря на най-високите нива на сигурност и безопасност, комисията ще оповести публично своето виждане и ще подходи открито и строго към испанското правителство, за да направи така, че ще се предприемат всички необходими мерки за гарантирането на най-високо ниво на сигурност и безопасност за АЕЦ. Благодаря, господин Ериксон. Добър вечер, господин Севчович. Е, ето тук съм, обаждам се от Швеция. Съгласен съм с вас, че трябва да имаме енергиен съюз и че трябва да предприемем необходимите стъпки, за да го постигнем. Един енергиен съюз обаче трябва да е основан и на солидарност. Е, изходните ситуации в държавите членки са много различни. Така, например, Швеция инвестира в водно-електрически централи от е, почти век. Ние имаме много възможности за използване на възобновяеме енергоисточници. Много сме инвестирали в този вид индустрия. В други държави, Полша, например, са инвестирали а, в а, въгледобива. И аз искам да ви попитам по какъв начин ще помогнете на Полша. Моля за отговор. Благодаря ви много за този въпрос. Вие сте напълно прав, че солидарността и доверието, бих казал, че са едни от ключовите елементи за бъдещия енергиен съюз. Солидарността е особено важна в стресови ситуации, в проблемни ситуации, в е, ситуация, когато се изискват обратни потоци, сътрудничество по отношение на газохранилищата, в ситуации, в които трябва да помогнем на страните членки да се върнат осветлението и отоплението, както беше през 2009 година. Мисля, че можем само да отправим комплименти към Швеция за модела, който е избрала, модела за структуриране на своята енергетика. Разбира се, в Швеция географските условия са такива, че позволява да използва вейно. Не само това. Швеция е съумяла да ги използва. А, мисля обаче, че трябва а, да си дадем сметка, че въглищата а, продължава да бъдат основен енергоисточник в Европейския съюз. 27% от енергията в Европа а, се произвежда от а, а, въглища. Следва а, атомната енергия и след това възобновяемите. Вие сте прав, че в Польша 90% от енергията се произвежда от а, въглеща. А, в Германия също 44%. Питате ме какво смятам да направя мисля, че можем да използваме възможността на новата технология за улавяне на въглерод. Можем да помогнем на Полша да е, обнови своите електроцентрали, за да станат те по-чисти, отколкото са сега. Госпожа Веркуне. Мистер Севкович. Благодаря, господин председател. Господин Шевкович, на няколко пъти заявихте, че трябва да се модернизира, да се разшири европейската енергийна инфраструктура, така че да се гарантира свободен пренос на енергия в рамките на Европейския съюз и да се премахнат енергийните острови. Както знаете, в момента на територията на Европейския съюз, в това число и в Северна Европа, откъдето съм аз, има немалко енергийни острови. Кои според вас са онези проекти, може би основните пет проекта в областта на енергийния сектор, по които трябва да се предприемат действия от спешен порядък през идните години. Какъв според вас ще е напредъкът по тези проекти? Благодаря ви за въпроса, госпожо. Що се отнася до енергийните острови в Северна Европа, например в Финландия и Балтийските страни, явно има проблем. Е, електроенергийните мрежи на Балтийските страни, например, не са модернизирани има проблем и в Южна Европа, на Иберийския полуостров, има проблем в Малта и Кипър. На въпроса ви за приоритетните проекти в бъдеще, мога да кажа, че трябва да се отдаде приоритет на онези проекти, които ще допринесат за европейската енергийна сигурност. Ще проявя ясна ангажираност и по отношение на проекти, гарантиращи взаимосвързаност между мрежите на Финландия, Балтийските държави и други страни в областта на електроенергията. Предстои пускането в експлоатация на терминал за втечнен природен газ в Клайпеда. Това е част от усилията за преодоляването на изолираността на мрежите на северноевропейските страни. Имам предвид по-конкретно Финландия и Балтийските държави. Сред приоритетите ни ще бъде изграждането на междусистемни връзки между Финландия и Балтийските страни в областта на електроенергията, както и изграждането на терминали за втечнен природен газ в региона, от който сте вие. Според нас тези проекти мен, извинете, тези проекти ще допринесат за преодоляването на изолираността на мрежите на балтийските страни ще допринесат за тяхното по-дългосрочно, по-ефективно свързване с енергийна мрежа. Благодаря, господин Зориньо. Вице-президент indigitado, o Тай, tem господин кандидат заместник председател. Пред вас стои много важна мисия а именно да превърнете Европейския съюз в лидер по отношение на екосъобразния растеж и да засилите енергийната сигурност. Относно пакета за околната среда и целта 27% за възобновяемата енергия, това добра цел ли е? Не смятате ли, че 30 на 100 ще повиши доверието в декларацията Юнкер, че Европа иска да е лидер по отношение на възобновяемата енергия. Относно между седемте връзки, Екосъобразният растеж в Европа означава и добри връзки. Как ще преодолеете неохотата, най-вече в Франция и на Пиренейския полуостров? Някои държави членки вместо да увеличават, е, намаляват насърчаването на възобновяема енергия. Какво ще предприемете спрямо тези практики? Ще ги ограничите ли? Искам да започна с края на вашия въпрос, защото вече отговорих на първата част. Наистина най-вече Португалия и Испания са в тежко положение, защото те са доста изостанали, що се отнася до целта за междусистемната връзка между държавите членки. Искаме 10%, що се отнася до Испания, Португалия, Франция, цифрата от 2 до 4%. Много нисък резултат, положението е нетърпимо. Смятам, че ще намерим добри отговори на въпроса в четвъртък. Надявам се, че положението ще бъде е, счетено като проблем, който трябва да се реши, че ще трябва да се предоставят финанси и че Португалия и Испания ще бъдат свързани надлежно с европейската мрежа. Както казах, комисията винаги е готова да играе ролята на честен посредник. Не само при този, но и при други проблеми, където виждаме, че на регионално ниво е много трудно да се намери консенсус. Ние сме готови да направим това. Аз лично съм готов да участвам при подобни преговори при необходимост, защото според мен положението трябва да бъде преодоляно. Втория проблем, който повдигате, също е доста важен. В Испания, Португалия и Чехия са приети схеми за финансово подпомагане на възобновяемата енергия. И след това политиката се променя. Португалия според мен е по-добрия пример, защото там се проведоха преговори между държавата и представителите на сектора възобновяема енергия и мисля, че бе намерено взаимно приемливо решение. По-сложно е положението в друга страна, където опасявам се, че може да се стигне до сложни съдебни битки относно предлагането с задна дата инвестиции. Не искам да, искам да избягваме положение, като има съдебни спорове. Госпожа Безневска. Благодаря. Имам следния въпрос. Какво е вашето становище връзка с взаимосвързаността на пакета за действията в областта на климата и конкурентоспособността на европейските економики. Вашата страна е сред най-зависимите членки на Европейския съюз, що се отнася до доставки на газ от Русия. Полша, откъдето съм аз, е само в малко по-добра ситуация от Словакия. Внасяме две трети от газа си от Русия но продължаваме до голяма степен да произвеждаме енергия от въглища. Смятате ли, че сега, като се има предвид конфликтът между Русия и Украина, е подходящият момент за реформирането на енергийната ни политика, така че да не се пренебрегват източници на енергия, като шистовия газ и въглищата. Какво ще предприемете, за да защитите производителите на въглища от конкуренцията, на която са обект в резултат от, от действията на производители на въглища с ниски цени? Според мен, пакетът за действията в областта на климата не е в разрез с нашите действия за насърчаване на конкурентоспособността на европейската економика. Мерките по тези два пакета, според мен, взаимно се допълват и взаимно се подсилват. Що се отнася до ВЕИ, те са една десета от ресурсите, с които разполага Европейският съюз. Слънчевата и вятърната енергия могат да бъдат подавани към мрежата. Те ни гарантират независимост спрямо основни играчи като Русия. Що се отнася до Русия, в момента сме в много тежко положение. Мисля, че трябва да работим и по двата пакета едновременно. Така ще можем да постигнем много добри резултати. Както вече каза, държавите членки разполагат с прерогативи за структурата на енергийния си баланс. но всяка държава членка следва да отчита общите цели, за които са се договорили отделните държави членки. Затова е и важно да се изготви обща европейска позиция по екологосъобразните политики и стратегията ни за екологосъобразност. Пакетът за действия в областта на климата ще се отрази според мен благоприятно върху Полша. Той съдържа два важни елемента. Първо, създаването на фонда NR 400. По този фонд ще се финансира, например, улавянето и съхраняването на въглерода. Предвиден е и друг фонд, по който ще се гарантира залагането на по-амбициозни цели от страна на Полша, що се отнася до екологосъобразния растеж. Госпожа Млинар. Е е Благодаря. Господин кандидат комисар, Знаем, че зависи от е, страните членки. Знаем, че страните членки трябва да вземат решение за това какъв ще бъде техния енергиен микс. Моя въпрос е по какъв начин ще накарате страните членки да координират своите енергийни политики? Интересувате ли се от е, един генерален подход на диверсифициране на доставките? Благодаря много за този въпрос. Вярвам, смятам, че диверсификацията и по-добрата координация са от ключово значение. От ключово значение за създаването на енергийния съюз. Без по-добра координация, без достатъчна диверсификация на енергоисточниците, мисля, че няма да сме в състояние да изградим Европейския енергиен съюз Що се отнася до координацията, ние вече имаме добър опит с, с групи за координация за газ. Там сме постигнали повече прозрачност на срещата на тези групи има повече прозрачност. Според мен страните членки трябва да бъдат по-откровени, по-честни и прозрачни една към друга. По отношение на това какво са договорили, какво са постигнали с трети страни, за да сме сигурни, че нашите партньори не могат да използват политиката разделя и и срещу нас. Е, за това смятаме да е, използваме подхода на групите за координация в е, други области, не само в областта на газа. Сега, що се отнася до газа? Първия основен елемент е да се получим от грешките на Набуко, нека да бъдем откровени, нека, нека да си дадем сметка, че трябва да покажем по-силно политическо присъствие, е, в е, страните членки, в които се изграждат тръбопроводите. Е, трябва да поддържаме по-интензивни връзки с консорциума, който строи тръбопровода. Трябва да сме адекватни по отношение на политиката и финансовата подкрепа за този газопровод също така а, а, на терминалите за втечнен природен газ и в отношенията ни с други държави, като Алжир, например, можем да развием добри отношения, ако се подготвим а, добре. Следващият а, оратор. господин Шевкович, я съм весел да говори. Благодаря. Уважаеми господин Шевчович, радвам се, че Говорихте за сектора на енергетиката в по-общ контекст от гледна точка на концепцията за този сектор. Говорихте за миналото, когато енергийните доставки се използваха като оръжие. Във връзка с това някои колеги говориха за Русия. Как смятате да установите стратегически отношения с Русия, така че тук в парламента вече да не трябва да приемаме резолюции за външнополитическия аспект на енергийните доставки. Благодаря ви за този въпрос. Знаете, че в продължение на много години Русия разполагаше с статута на стратегически партньор на Европейския съюз. Русия продължава да е от стратегическо значение, но мисля, че един истински партньор има различно от нейното поведение. Трябва да сме много открити, много прозрачни в отношенията си с Русия. Трябва много ясно да заявим позицията си. Що се отнася до дейността на руски дружества на територията на Европейския съюз, то според мен е напълно ясно и наложително те, е, че те трябва да спазват европейските правила. А що се отнася до енергийните доставки, според мен трябва много по-добре да се възползваме от въздействието, което може да окаже Европейският съюз като цяло. Вноските, вносът на енергия от Русия към Европейския съюз съответства на 52% от приходите към бюджета на Руската федерация. Мисля, че трябва да си сътрудничим по-добре с Русия, в по-голяма степен да се възползваме от тези си отношения и да се станем на по-ясна позиция. Наскоро президентът Путин изпрати писмо до 18 държавни правителствени ръководители, но получи само един отговор. Отговор от председателя на комисията, който съдържаше много ясна позиция. Мисля, че така трябва да действаме и в бъдеще. Благодаря, господин Сеп Данс. Uh, Благодаря ви за дадените момента отговори. Радвам се да чуя, че ще участвате активно в парижкия процес. и хубаво е да държите в течение парламента. Ние искаме Европейския съюз да продължи да бъде световен лидер в политиката за борба с климатичните изменения. Какво ще направите, за да вдихнете нов живот на дебата и да сте сигурни, че сме наистина глобален лидер в областта на климата? Как ще направите така, че ще бъдат поети и ясни а, ангажименти. Европейския съюз ще продължи да играе водеща роля по време на преговорите към ООН. Благодаря ви за въпроса. Относно преговорите в Париж и среща на върха, там сигурен съм, че както бе и на предишната среща на върха, ще има солидно присъствие на Европейския парламент. Знам, че, че евродепутатите ще следят много внимателно процеса. И мисля, че благодарение на рамковото споразумение между комисията и парламента, което договаряме сега, имаме много добра рамка на базата на която да работим. Има много добър механизъм за предоставянето на информация до евродепутатите относно хода на преговорите. Мога да ви уверя, че знам колко важна е темата ще направя така, че ще получавате надлежна информация за процеса и напредъка по линия на среща на върха в Париж. Относно вдъхването на нов живот на подкрепата за зелените политики и възобновяемата енергия, смятам, че днес е много важно да покажем държавите членки на бизнеса и на гражданите, че не става въпрос само за опазване на околната среда и спасяване на планетата. Има много солидни и дел, делови аргументи. Така ще бъдем много по-независими, ще диверсифицираме енергийните източници, ще създадем заетост. Ако видим успеха на екологията, за запазването на околната среда, ще видим, че това е една от малкото области, където не бяха съкратени работни места, а създадени нови такива. Така че Европа може да разработи много добри технологии, които ще се, преве... ще се приемат по цял свят и съм сигурен, че като виждаме какво е положението в страни като Китай, ще има търсене на европейски технологии. Това е един допълнителен аргумент е, в защита на тези, защото трябва да работим върху зелените технологии и политиките спрямо възобновяемите източници на енергия. Следващия оратор. Господин а, е, комисар, както знаете, а, е, договора Трансевропейската мрежа Трансевропейските мрежи за транспорта с а, един проект, а, който трябва да преодолее кризата. Ако се появи проблем тази зима, ще използвате ли тази възможност а, или имате друга? Благодаря ви много се радвам да работя с вас по тенти. Първо, що се отнася до тази зима. С... Говорих с комисаря Етингер точно преди дата на тази среща. Той ми каза, че преговорите са трудни, но той е оптимист след е, двата дни разговори, продължението, което очакваме утре в Брюксел. Е, ние се надяваме да успеем да намерим обща рамка, в която да намерим решение за тази зима и за следващата година. Мисля, че това е от ключово значение за Украина, за Русия и за Европа. Мисля, че доброто решение на този проблем е, много ще успокои духовете на а, пазара на енергия. Резултатите са окоръжаващи. Евр... Европа а, може да се справи с а, 6 месеца прекъсване на доставките на газ а, от а, Русия. Но а, трябва откровено да си кажем, че в поне 6 страни членки ситуацията ще бъде много трудна а, заради настоящото положение, и тяхната зависимост от руския газ. Това ще бъде положението. А, ако възникне криза. Европейската комисия ще използва всички инструменти, с които разполага, за да не се повтори ситуацията от 2009 година и да не стане отново така, че е, гражданите, домакинствата и е, индустрията да останат на тъмно. Е, господин Мирослав Бош. Е, комисари, енергетická в v současné době прохази зломовим обдобием момента енергийната политика преминава през ключов период, период, който ще е от основно значение за бъдещето на Европейския енергиен съюз до 2030 година. Два въпроса. Какви ще са заключенията, които ще си извлечете от тестовете за оценка на риска на АЕЦ? Как ще се възползва комисията от тези резултати? Вторият ми въпрос. Какво е вашето лично отношение към АЕЦ? Какво смятате за прехода към нисковъглеродна економика? Смятате ли, че при създаването на Европейския енергиен съюз следва да се използва за модел германската енергийна политика, която е от основно значение в Европа. Преди всичко смятам, че тестовете за оценка на риска на европейските АЕЦ бяха много важни с оглед на безопасността и доверието на европейските граждани. Гражданите трябваше да бъдат уверени, че АЕС, които в момента са в експлоатация на територията на Европейския съюз, отговарят на най-високите стандарти за сигурност. Добре е, бе провеждането в широк мащаб на тестове за оценка на риска. Така че стандартите за безопасност да могат да се разпространят в повече държави членки. 14 от общо 16 държави членки, в които се експлуатират АЕЦ, възнамеряват да продължат в тази посока. Във връзка с това, според мен е важно да се предприемат мерки за спазването на най-високи стандарти за безопасност в атомните електроцентрали. Ако разгледаме разпространяваните към момента сценарии за установяването на ниско въглеродна економика до 2050 година, то ще видим, че три от тези общо пет сценария предвиждат и използването на ядрената енергетика като нисковъглероден източник на енергия. Атомната енергия е вторият по важност източник на енергия. Затова смятам, че тя трябва да продължи да фигурира в структурата на енергийния баланс, като се съблюдават най-високи стандарти за безопасност. Господин Пипер. Благодаря. Господин Шевчович, когато а, говорите за енергийна ефективност, всъщност имате предвид а, економия на енергия. Какво ще правите с страните, които а, започват растеж? Първи въпрос. А, Второ, а, а, има държави, които използват 30% В и Те също ли трябва да пестят? Третия въпрос. Малко съм загрижен. А, вие казахте, че не е толкова важно, че целите са а, не, индикативни. А, а, искате задължителни а, закони. А, наистина ли искате от Егейско море до Балтийския а, регион да наложите а, единни норми за душовете, примерно. Аз лично съм скептично настроен. А, аз не, не бих могъл да обясня на моите избиратели защо трябва да си купят нови душове. Какво целите с тази нова директива, която най-вероятно няма да доведе до нещо ново? Благодаря ви много за въпрос. Е, мисля, че вие много добре е, изразихте дилемата между енергийната ефективност, е, по отношение на която искаме задължителни амбициозни цели и конкретното прилагане на а, политиките. Като се стигна до конкретното приложение, нещата не са толкова лесни. А, първо, много важна част от енергийната ефективност, енергийната ефективност на сградите. Втората част обаче е директивата за екодизайн е, впечатляващи са очакванията за това какви економии могат да се е, реализират чрез е, директивата за екодизайн. До 2020 година се очаква да спестим електроенергия, която се употребява в Италия само за една година. Това е огромно количество. Е, но това е, би могло да стане чрез мерки, които е, бяха осмяни в пресата и не са толкова популярни. Има технически изследвания за душовете, кафемашините и така нататък. Искам да ви уверя, че няма намерение да се наложат едини стандарти за тях, защото сме направили проучване, е, защото при тези изделия е, спестената енергия няма да е толкова голяма, че да се струва да се наложат задължителни норми. При други изделия обаче от типа на бойлерите се струва да си помислим по какъв начин да използваме ек дизайн, за да постигнем добри резултати. А, и когато стигнем до там, аз ще дойда отново при вас и ще ви помоля за подкрепа, ще говорим за това, защо предлагаме това. А, предлагаме го, защото искаме нашите домакинства да потребяват по-малко енергия. Госпожа Дали. Благодаря, господин председател господин Шефкович. Ясно е, че в интерес на Европейския съюз е да има такава политика за енергията и климата, която осигурява диверсифицирани енергийни доставки за насърчаване на социално-економическите цели и принципно устойчивостта чрез диверсификация на енергийните източници и обединяването на всички държави членки, включително тези, които са изолирани от енергийната система в Европа, така наречените енергийни източници. Вие поставите акцента върху Северна Европа, аз искам обаче да се справи и на Южна Европа. Какво е вашето виждане? Как ще се насърчат европейските инвестиции в създаването на енергийна инфраструктура, енергийни мрежи, междусистемни връзки, тръбо, далекопроводи и механизми за складиране. Може ли да кажете как стоят нещата на европейско равнище гледна точка на енергийния съюз? Как смятате, че ще се предприемат европейски мерки за инфраструктурата, за да има наистина връзка между държавите членки в мрежите за електричество и газ? Благодаря ви че е внесе нова перспектива в дебата. Ако не се лъжа, вие сте от Малта. Наистина до момента, може би заради и начина по който бе поставен въпрос, поставихме акцента върху север, енергийните острови, Финландия, Балтийските държави, но очевидно е, че Южна Европа е в същото положение. Трябва да се реши този проблем, защото нали, за всеки проблем се крият много възможности. Ако разгледате географските фактори и необходимостта от диверсификация на енергийните източници, смятам, че проекта, който визирах в началното си изказване, създаването на средиземноморски хъб за газта е много важен. Трябва да създадем една солидна търговска платформа за газа в тази част на света, защото Алжир е третия по значение доставчик на газ в Европа. Току-що обсъдихме и откритието на нови находища на газ в полето Афродита в Кипър. Мисля, че това ще е много важна част от нашата стратегия за диверсифициране на енергийните източници. Що се отнася до Малта, съм запознат с спецификата на вашата страна и се радвам, че е един от приоритетните проекти сред тези от общия интерес е терминал за втечнен природен газ в Малта, който ще помогне да се осигури по-добра връзка между Малта, Сицилия, която да гарантира, че Малта няма, ще преодолее енергийната си изолация от останалата мрежа в Европа. Мисля, че това е и начин за интегриране на Малта посредством енергийната мрежа. Благодаря, госпожа Гардини. Дясно. Няма микрофон за госпожа Гардини. Госпожа Гардини, говорихте не малко за европейската енергийна политика. Искам да се върна на въпроса за предстоящата през 2015 година конференция в Париж която ще се проведе след конференцията на страните в Копенхаген. Всеки път след края на подобни конференции установяваме, че са постигнати доста скромни резултати. Наистина съм загрижена. Имам основание да вярвам, че за пореден път няма да е възможно да се подпише обвързващо международно споразумение. Най-практическият аспект, на който най-лесно може да се заложи е технологичният, новаторският, но какво ще кажете във връзка с включването на международно обвързващо споразумение? Благодаря, госпожо. Споделям вашата обезвереност що се отнася до процеса на преговори в световен мащаб за борба срещу измененията в климата. Бе подписан протоколът от Киото, бяха проведени преговори в Копенхаген и Варшава. В рамките на всички тези процеси надеждите ни се подхранваха от вярата, че Като се имат предвид ясните доказателства за това, че има изменения в климата, държавните и правителствени ръководители на страните по света ще предприемат и необходимите действия. Температурите в световен мащаб се повишават годишно с 0,8 градуса. Ако се надхвърли границата от 2%, това ще доведе до катастрофални последици в световен мащаб. Свидетели сме и на други промени. Никога не сме били свидетели на толкова много природни бедствия, причинени от измененията в климата. Никога не сме били свидетели на толкова значителни промени в редица държави в Африка, Азия и Европа, също в резултат от измененията в климата. В момента сме в положение, при което сме достигнали което, извинете, доказателствата за това, че измененията в климата са свързани с метеорологичните промени, вече са постигнали, достигнали критична маса. Разполагаме и със съответните технологични възможности за борба срещу измененията в климата. Бразилия и Китай в момента изпробват нашия подход към действията в областта на климата. Мисля, че в Париж ще се опитаме да постигнем колкото се може по-добри цели, а именно едно международно обвързващо споразумение, съдържащо амбициозни цели. Господин Кофот. Благодаря ви, господин кандидат съместник председател. Благодаря ви, че давате много добри отговори тази вечер за изграждането на енергийния съюз. В а, вашия мандат се казва, че Европейския съюз трябва да е номер едно по отношение на енер... възобновяемите източници на енергия, което е доста амбициозно. Ако видим колко спадат инвестициите дори в държави като Германия, спада е сериозен. Наистина искам да разбера как конкретно смята да работите, за да се превърне Европа номер едно в света по отношение на възобновяемата енергия? Какво означава? Как ще се постигне това? Как ще стоим спрямо останалия свят? През 2030 как ще се измери дали целта е постигната? 27% за 2030 амбициозна цел ли е или не? Наистина искам да разбера какво мислите по въпроса. Благодаря ви за този въпрос. Европа според мен е глобален лидер по отношение на възобновяемите източници на енергия. 41 на 100 от новите инсталации за възобновяема инерция се реализират в Европа, който е сериозен факт. Ако вземете предвид качеството на нашата технология. Мисля, че никой не може да спорва тезата, че сме номер едно в света. Радвам се, че сега и деловата част на качеството на зелените ни технологии набира сила чрез разкритите работни места и успешния износ на подобни технологии. През идните пет години, според мен, ще трябва да се извърши един съществен преход, да се натрупа критична маса и цената за възобновяемите източници, за производство на енергия от възобновяеми източници трябва да падне много бързо. Сега още сме на ранен етап. Мислим как да вържаме възобновяването източни енергия в енергийната мрежа. И след това мисля, че ще дойдат ползите от тази енергия на национално и международно ниво. Именно за това трябва да бъдем амбициозни по отношение на тези източници. Това е свързано и с целта 27 на 100. Тя ще бъде надхвърлена, защото технологиите, опита ще доведат до много по-добри резултати от предвидените 27% от 2300 година, господин Ланген. Вернер Ланген, е, вие не отговорихте на въпроса на колегата Къстенгер. Как гласувахте по решението Алмуния за британските а, е, АЕЦ? За или против? Първо. Второ, не става дума за отговорност тук, а за огромно изкривяване на конкуренцията, възлизащо на 35 милиарда евро, защото в продължение на много години бяха, беше гарантирана цена с 10 цента по-висока от обичайната пазарна цена. Комисията казва, че е, биогоривата е, от първо поколение могат да бъдат субсидирани само до 2020 е, година. Какво ще правите, ако една друга държава постави същите изисквания като Обединеното кралство? Цялата ви енергийна политика ще отиде на вятъра. Няма да може да, успе, да, да наложите нищо. И още един въпрос. По какъв начин искате да налагате енергийна политика и да правите енергийна съюз, след като вече допуснахте такава огромна грешка след избора на Юнкер? Не преди това. Благодаря. Сега. Когато пак се връщаме към случая Хенкли, мисля, че не става дума за някакви преференции. Тук ставаше дума за държавна помощ, която беше подложена на економически анализ от страна на комисията, съответните служби. Беше ясно, че ние говорим за грешка на пазара, провал на пазара и затова беше необходима държавна а, помощ. Ако ме питате дали гласувах за или против тази мерка, аз гласувах за. А, И комисията следва правилата за отпускане на държавна помощ и договорите. Когато става дума за биогорива, една от причините, е, е, поради която предлагаме да не продължаваме с субсидирането от 2020 година, е това, че ние сме разочаровани от е, биогоривата първо поколение а, защото не беше наша цел да заменяме производството на храни и фуражи, а да съдим а, култури за биогорива. Uh, и това, цялата тази мярка не доведе до онова намаляване на емисиите въглероден диоксид, към което се стремяхме. За това а, искам да имаме добри решения по този въпрос, както в съвета, така и в парламента и нека да се фокусираме върху подкрепата на второ по-добро поколение биогорива. Йолайнен. Yeah, Господин Шевчович, намираме се в преходен период. Осъществяваме преход от стари електроцентрали с ниска гъвкавост към система, основаваща се на възобновяеми енергийни източници. В резултат от това проистичат някои търкания в определени държави членки. Операторите на електроцентрали с изкупни горива биха искали да се гарантира капацитет за техните мощности, като те се субсидират съответно. Какво смятате да предприемете по този въпрос? Как ще избегнете конкуренцията в областта на субсидирането? Вторият ми въпрос е свързан с директивата за, за енергийната ефективност и директивата за екологосъобразното проектиране. Според някои проучвания, една трета от енергоспестяванията ще бъдат реализирани по линията на тази директива. Предложено е тя да урежда 17 групи продукти и изделия. Възнамерявате ли да разширите обхвата? Благодаря. Прав сте, че в момента се намираме в сложен преходен период – елект... подаването на енергия от ВЕИ е изложено на опасност поради прекъсвания, тъй като сме зависими, например, от слънцегреенето и други фактори в страни като Германия, Чешката република, Полша, Словакия. Тези проблеми могат да бъдат решени чрез по-добро координиране на преносните системи, чрез създаването на интелигентни мрежи, които да отчитат колебанията, прекъсванията в подаването на енергия. Това е от основно значение с оглед на по-високата интегрираност на енергията от възобновяеми енергийни източници в електропреносните ни мрежи. Във връзка с това трябва да се изградят резервни мощности. Мощности, които да компенсират прекъсванията в подаването на енергия от ВЕИ. А що се отнася до директивата за екологосъобразното проектиране на продуктите, мисля, че трябва да продължим работа по нея по интелигентен начин, като се основем на надежни технически анализи и се концентрираме върху тези области, в които сме сигурни, че ще бъдат постигнати положителни резултати и ще проистекат допълнителни ползи. Един последен коментар по екологосъобразното проектиране на продуктите. Необходими са по-широки обществени допитвания до нашите граждани. Те трябва да бъдат по-добре информирани за мотивите ни за приемането на тази директива, а именно по-висок размер на енергоспестяванията и намаляване на енергийните разходи за обикновените граждани. Благодаря, господин Нуномело. Comissário nomeado. A questão que... Господин кандидат комисар, въпросът ми е следния. Относно заплахите за енергийните доставки, има терористични атентати и други заплахи. Комисията отчита факта, че производството на енергия спада – с една пета в сравнение с 2008 година. Доставките отвън през 2012 струват 1 милиард евро на ден. Въпросът ми е следния. Каква е стратегията на Съюза относно сигурността на доставките и какви са плановете за действие при спешни ситуации и какви са защитните механизми? относно трансевропейската мрежа в сектора на гъста и междусистемните връзки на Пиринеите могат да се намалят с 5%. Смятате ли, че виде инвестиции са достатъчни? Благодаря ви. По първия въпрос е енергийната сигурност. Както казах, тук съм окоръжен от последните тестове за надежност виждаме, че позицията ни е много по-добра, отколкото преди 5 години. При все това положението трябва да се подобри. Трябва да вземем предвид националните планове за действие при спешни ситуации, дали те са съвместими и как могат да се подобрят как можем да подобрим капацитета за съхранение на газ, защото и тук има възможности за подобрение. следващото място. Разбира се, трябва да помислим и за основните елементи, свързани с трансграничните връзки, реверсивния поток и всичко останало, което ще доведе до гладко функциониране на системата по такъв начин, че каквото и да стане, винаги да може да се помогне на засегната страна. Плановете за действия при спешни ситуации са необходимост. Те трябва да са от високо качество и ще се проверяват и следват от Европейската комисия. Относно финансирането на проекти от общия интерес, за слабите връзки. В първоначалното предложение механизма за свързане Европа бе много по-амбициозен. Сега имаме 6 милиарда евро. Напълно съм съгласен, че сумата не е достатъчна. Нуждите на енергийната инфраструктура са много по-големи. Ето защо трябва да използваме всички възможности да привлечем и частния сектор в финансирането. Знам определено какви са потребностите на Пиренейския полуостров, както по линия на междусистемните връзки за енергетиката, за тока, така и за гъста. Благодаря. След последният отговор искам да благодаря на колегите за зададените въпроси. Искам да благодаря и на кандидата комисар за дадените тази вечер отговори. Сега ще помоля кандидат комисаря да направи заключително изказване, не повече от 5 минути, и след това ще обявим заседанието за закрито. Благодаря ви, господин е, председател. Наистина става много късно, но първо нека да благодаря на всички вас е, за въпросите Убедих се, че когато става дума за опит и знания в а, а, областта, във ваше лице имам партньори, които разполагат с тези знания в двете комисии. Вие разполагате не само с тези знания, опит, но и с а, необходимата отдаденост а, да работите по проблемите на европейските граждани. Знам, че работите в тази област от много години и вие ще допринесете с вашите знания и опит за успеха на Европейския съюз а, и областта, за която говорим, ще бъде много важна през следващите пет е, години ще бъде важна за нашето бъдеще. През тези последни пет минути, с които разполагам, е, бих искал да споделя с е, вас кои са критериите, по които ще ни оценяват гражданите след 5 години. Първо, а, първи критерий. Успели ли сме да се противопоставим на измененията в климата? помощта. Как сме успели да предоставим на гражданите чиста и достъпна енергия? Трето, как сме, да, дали сме успели да изградим солидарност и доверие в тази област? Дали сме успели да постигнем растеж? Създали ли сме работни места? Подобрили ли сме конкурентоспособността на Европа в глобализиращия се свят? И последен критерий, изключително важен, дали сме го направили правили по нашия европейски начин, а, с грижа за околната среда, спазвайки високи социални стандарти. Знам, че отговорите на тези въпроси няма да са лесни. А, е, всеки един европейски гражданин ще бъде наш е, съдия, ще оценява как сме постигнали целите. Предизвикателствата са огромни, но аз също така вярвам, че Европа е в а, е, много добра позиция, има отлични предпоставки да се справи с тях и да постигне необходимите промени. Смятам, че с а, е, общи усилия ще успеем да променим нещата. По време на настоящия мандат аз отговарях за връзките с Европейския парламент. Работех най-вече с Комисията по конституцията конституционни въпроси, с комитета по а, а, правни въпроси, с председателския съвет работихме много тясно по времето, когато господин Бузик беше председател на Европейския парламент. Аз вярвам в тясното сътрудничество между нашите две институции, вярвам в добри структуриран диалог на между комисиите и комисарите. Те трябва да се сътрудничат, когато планират и изпълняват своите задачи. Аз ще направя всичко, на което съм способен, за да продължа в същия дух и да информирам вашите комисии по възможно най-добрия начин. А, готов съм да идвам при вас а, по всяко време, когато ви имате нужда да обсъждате някакви въпроси с мен. Ще поддържам и лични връзки с вас, защото аз вярвам, а, че само заедно можем да постигнем напредък и да осъществим амбициозните си цели за следващите 5 години. Благодаря ви много за а, въпросите, благодаря ви за много добрата атмосфера по време на това изслушване. Ако получа че вашата подкрепа ще продължа да работя в тясно сътрудничество с вас. Uh, uh, Благодаря ви много, господин uh, кандидат вице-президент на комисията. Виждаме, че много сте работили през изминалите пет дни за да се подготвите за днешното изслушване. Всички колеги е, в е, залата а, видяха, че вие сте търпелив е, а, и а, сте готов с цялата си енергия да работите за енергийния съюз. Срещата за оценка е утре в 9.30. Среща на координатът в ИТРЕ. Е, благодаря много на Джовани Лавия, който председателства заедно с мен тази среща. Благодаря координаторите на Енви. Утре започват рано в 9 часа, а по-късно ще се съберем с координаторите от ИТРА и ще дадем окончателна оценка. А, късно е да ви пожелая добър апетит за вечеря, а, но все пак приятна вечер.